So, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Добро утро, скъпи колеги. Започвам с е, съобщенията на председателя. Освен естонски и малтийски, е, разполагаме с превод от на всички езици. Е, хрватски нямаме също сутринта. След обяд обаче ще имаме хрватски. За съжаление, днес трябва да си сменим залата. Тази сутрин обичайната ни зала, където ще бъдем след обед е заета от Комисията по заетостта, които провеждат голяма конференция. Поздравявам с добре дошъл един е, нов член, Клаус Хазен Йенсен. Ето го. Добре дошъл, Клаус. Е, сред нас е, той замества Дан Йоргенсен, който ни напусна средата на декември, за да стане министр в Дания. Четвъртото съобщение, което имам да направя е следното. Разполагаме с а, интернет инструмент, с помощта на който може да се участва в изготвянето на измененията. А, до 24 януари а, а, се а, предлага и помощ за ползването на този а, инструмент пето гласувахме директивата за меда на е, пленарно. Трябваше да гласуваме директивата за меда, но гласуването се измести за месец март. Записано е тук, че имаме група посетители на Кархайц Флоренц, една група на София Окони, но не ги виждам все още посетителите. Осмо. Уркшопа по темата за здравеопазването ще бъде днес от 12.30 до 14.45 в P7C05. Продължаваме. Дне, днес ни предстои да заменим един от нашите заместник-председатели, тъй като, както казах, Дан Йоргенсен вече не е депутат. Трябва да изберем някой на неговото място, за да бъдем в пълен състав. Моля за предложение. Линда. Много съжалявам, господин председател, че загубихме Дан Йоргенсън като член на нашата комисия заместник председател, но той в момента е, е министър. Е, също така се радвам, че е, новия колега го замести. Искам да го номинирам направо за мястото на заместник председател. Той се занимава отдавна с европейски въпроси и председател на комисията по европейските въпроси в датския парламент и мисля, че той ще бъде чудесен заместник председател в останалото ни кратко време. Благодаря за предложението. Сега ще попитам кандидата Крас Ханс Йензен дали той е съгласен да се кандидатира приемам, казва кандидата. Добре, в такъв случай можем да го изберем с, а, е, а, е, с ръкопляскане. Поздравявам го за избора. А, хубаво е, че а, е, бюрото ни е пълно и можем да продължим да работим нормално. Четвърта точка от дневния ред – Gut, weiter geht's. Und zwar das Protokoll vom 14. November. Продължаваме с четвърта точка. Одобрение на протокола от 14 ноември 2013. Няма възражения, така че протокола е прият. И сега поздравявам господин министър с добре дошъл. So, ich begrüße ganz herzlich den griechischen Добре дошъл на министра на здравеопазването на Гърция, господин Георгиадис. Имаме е, няколко неща да обсъдим заедно. Виждам колежката Рот Берент, която работи по темата за медицинските изделия. Е, Петър Лиза, който работи по темата за изделията, уредите за инвитро диагностика. Ще чуем първо изложението на а, господин министър, след което продължаваме с координаторите на политическите групи а, за въпроси. Ще дадем думата на министъра да им отговори, след което започваме втория тур от а, въпроси. Няма да говоря повече. Ако сте готов, господин министър, направо ще ви дам думата. Заповядайте συναδέλφου βουλευτέ που είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Κυρίε και κύριοι, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι... Благодаря на всички за поканата на днешната среща. За мен е голяма чест да съм сред вас тук от името на гръцкото председателство. Ние също ще допринесем за изграждането на Европа и за бъдещето на европейските граждани. Това е петото председателство на Гърция от присъединяването й. Сега се намираме в момент на преход. Политическата атмосфера е изпълнена с предизвикателства. Наскоро Европейския съюз беше поставен на изпитание от европейските граждани. Да не забравяме а, трудностите около бюджета, а, европейския бюджет, както и а, това, което се случи с гражданите в моята държава. Наближаваме обаче към края на кризата. Гърция излиза от економическата рецесия и се придвижва към растеж. Кризата обаче все още не е към своя край в Гърция. Имаме рекордни нива на безработица, особено сред младите хора. Намираме се и в период на европейски избори, това неизменно ще се отрази и на нашето председателство. Бихме искали да покажем на гражданите какви са задачите на Европейския съюз. Бихме искали да се справим ефективно с кризата и да се преборим с евроскептицизма. Нашите приоритети са да отговорим на безпокойствата на гражданите. Ще се опитам да ги обобщя последния начин. Първо, искаме да стимулираме растежа и да се справим с безработицата. На второ място бихме искали да задълбочим економическия съюз, като засилим единната валута и засилим доверието в европейската економика. На трето място бихме искали да имаме интегрирана политика за имиграцията и на четвърто място морска политика. Приоритетите в областта на здравеопазването за нас са следните. Здравето е важно за просперитета и за бъдещето на Европа. Затова възнамеряваме да работим по редица законодателни актове, които да доведат до засилване на сътрудничеството между държавите членки и до подобряване на системите им на здравеопазване. За мен е удоволствие, че се стигна до споразумение между съвета, парламента и комисията по изключително важно законодателно предложение. Имам предвид законодателния акт за тютюневите продукти. Клиничните изпитвания също са много важни за научната и развойна дейност. документа, законодателния акт за инвитрото и за новите технологии също е от изключително значение. Безопасността и защитата на здравето на пациентите също е от съществено значение. Трябва да засилим доверието в а, а, лекарското тяло и болничните заведения като цяло. Необходимо е да подобрим конкурентоспособността на Европа в световен план, като създадем и нови работни места. Ще продължим работата на предишното председателство и се надяваме да отбележим голям напредък и да стигнем по съгласие по много важни законодателни актове. Ще работим усилено през следващите 6 месеца. Вече проведохме а, една първа среща, а, която беше доста а, положителна. Ще трябва да се стигне и до споразумение, за да може законодателния акт за фармацевтичните продукти да в сила през юни поискахме тристранна среща с Европейския парламент по темата. Надяваме се, че преговорите ще протекат гладко и се надяваме и първата ни тристранна среща да бъде овенчана с успех. На последно място да кажа нещо във връзка с прозрачността. Искаме да има по-голяма прозрачност на цените и на възстановяването на разходите за медицински продукти. Необходимо е да разгледаме сектора на здравеопазването в контекста на економическата криза. Един от основните ни приоритети – ще бъде да гарантираме ефективността и устойчивостта на националните системи на здравеопазване. По очевидни причини през последните три години у нас добихме доста голям опит в това отношение. Бихме искали да продължим дискусията по въпроса и на неформалната среща на министрите на здравеопазването в Атина през март. Всяка държава отговори на економическата криза в зависимост от своя бюджет и ефекта, който имаше кризата върху системата на здравеопазването. Гражданите се нуждаят от ефективен отговор. В Гърция имаме амбициозен план от реформи, който вече дава положителни резултати в сектори като електронното а, идентифициране, намаляване на разходите за лекарствени продукти и така нататък. Накрая, Бих искал да благодаря а, горещо на всички а, съвети, които получих от а, нашите експерти в Гърция по отношение на реформата на системата на здравеопазване. В петък в нашия национален парламент бе обсъден законопроект във връзка с нашата система на здравеопазване. Доколкото разбирам и в други държави членки се извършват подобни реформи и резултатите също са положителни, така че би било добре да обменим добри практики. Бихме могли да създадем идеален пакет от законодателни мерки, който да ни помогне да излезем от кризата и да се насочим към економически растеж. На следващо място – имиграцията. Един от приоритетите ни е имиграцията. Както вече казах, необходимо е да имаме холистичен подход към тази тема, най... защото това е проблем, който не засяга само държавите, които са в периферията на Европейския съюз. Това е тема, която засяга всички. Нуждаем се от по-висока степен на солидарност е, нуждаем се също така от пропорционално разпределение на бремето. Необходимо е да се извърши обмен на мнения за е, здравеопазването на мигрантите. Бихме искали да покажем положителния отзвук от обединяването на усилията ни в това отношение. На следващото място бихме искали да насочим вниманието на хората към здравословното хранене и е, физическите упражнения. Те трябва да бъдат част от живота на човек от детството до зряла възраст. Ще проведем политическа среща през февруари по тази тема и ще излезем с заключение на съвета. На следващо място електронното здраве – Ще излезем с доклад за електронното здраве през 2014 година. Ще вземем предвид програмата за цифровизация в този контекст и ще стигнем до решения, които редовно ще допринасят до реформирането на сектора на здравеопазването и до насърчаване на растежа и създаването на нови работни места. Благодаря. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sehen, dass es äh, für die nächsten Господин министър, виждаме, че предстои много работа през следващите месеци. Ние сме в фаза, в която ще работим само до Велик ден. Ще имаме много малко време за водене на трилози. Ще бъде малко по-стресова работата, което обаче няма да ни попреча да работим по досиетата, по които работи и мисля, че говори от името на колегите. Започваме с координаторите. Първо ще дам думата на Петър Лиза, след това Дагмар от Берент. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин представител на председателството. Имахме вече възможност да разговаряме накратко. Мисля, че много динамично започвате вашето председателство. Ще се спра накратко на две теми. Първо, вие казахте, че кризата постепенно вече се преодолява. Има статистика, която доказва това. Гърция има структурен бюджетен излишък е, с други думи, ако се е, извадят старите дългове, Гърция събира повече пари, отколкото харчи. И това е ситуация, за която Съединените щати могат само да мечтаят което показва, че онези, които е, настояваха Гърция да излезе от еврозоната, не са били прави. Знам, че ви е било много трудно, но първите успехи са на лице. А, и а, е, това, че всички солидарно подкрепяха Гърция и с а, е, финанси, не са наливали пари в а, а, бездънен съд. Знам по отношение на а, а, лекарствата в а, Гърция се използват малко генерични лекарства, използват се скъпи оригинални препарати. Искам да попитам как напредвате по този въпрос. А, Второ да поопитам за законодателството за инвитро диагностиката, медицинските изделия. А, много ми се иска да получим мандат за триалог, за да можем да завършим преговорите още преди изборите а, в името на пациентите и промишлеността. Ако това не стане, а, бих искал да ви а, потикна. А, да вкарате в съвета всички е, или повечето от идеите, за които ние гласувахме на пленарно заседание. А, а от моя доклад да застъпим най-вече темата за информираното съгласие и ДНК тестове. Знам, че в Съединените щати се водят много критични дискусии е, за това дали могат да се провежда ДНК тестове без консултации по интернет и Европейския съвет е загрижен, че ако не, е, не регулираме добре въпроса, повече ще навредим на хората, отколко ще им помогнем. Дагмар от Перент. Благодаря, господин Георги... Георгиадис, господин представител на председателство. С голямо уважение и възхищение се отнасям към това, което успяхте да постигнете във вашата страна, най-вече в сектора на здравеопазването. Знам колко е трудно. И Господин Лиза вече каза, ние знаем колко много страдаха гръцките граждани през последните години. Сектора на здравеопазването засяга най-уязвимите болните хора или хората, чието близки са болни е сред най-слабите и най-засегнатите е, от е, кризата, така че знаем, че работата в този сектор е особено трудна. Онова, което сте направили, което сте постигнали, е, се е случило до голяма степен благодарение на вас и на вашето правителство, но все още ви предстои работата доброто здраве на гражданите е, е основата на всяко добро общество и това е нещо, което не бива да забравяме. И когато измедахме договорите, ние казахме, че а, би трябвало да имаме, ако не еднакви, то поне подобни условия за хората, които имат нужда от медицинска помощ. Надяваме се хората, които в миналото са взимали кредити от Гърция в миналото, да се ги върнат в това число и Германия. Това беше един личен коментар от мен. Надявам се вашето правителство да напомне на тези държави за неизпълнените им задължения от миналото. Нека сега да се върнем към настоящето. А, искам да се спра на темата, логично, за медицинските изделия. А, нямаме достатъчно време да намерим решение. Някои държави не са а, съгласни. Същите тези държави а, that I believe it is because of the euro signs on their accounts and because they see how much money goes back to the member state. Същите тези държави, които не желаят да напредват по темата за медицинските изделия, искат много бърз напредък по темата за така наречената фармацевтична бдителност. Така че в страните членки се се наблюдава голямо нежелание за, за работа по темата за медицинските изделия. И ще, ще ви помоля да напомните на страните членки, че те могат да работят бързо, ако желаят по дадена тема. Може би трябва да спрем с прехвърлянето на пари към фармацевтичната бдителност, е, защото знаем защо страните членки толкова бързат да напреднат по тази тема, защото имат и личен интерес. Знаем, че страните членки а, е, а, е, действат бавно и е необходимо да има някой, който да а, подтиква към а, работа. Литовското председателство е, имаше много е, е, умерени амбиции, беше много любезно със страните членки. Надявам се при вас това да не е така. А, трябва да има някаква идея за това, кои досията искаме да е, завършим. би могла да се започне дискусия по глава 2, 3, 4 и 5, защото това са главите, по които би трябвало да можем да се споразумем. Както каза господин Лиза по отношение на променената система за нотифициращите органи, съда а, постанови решение срещу нотифициращия орган а, а, на Германия, така че сега трябва да се плащат обещетения за а, силиконовите импланти. Може да успеете пък да бъдете убедителен, по-убедителен всички останали. И накрая а, бих искал да разбера следното ако постигнем споразумение на триалога и успеем да гласуваме на пленарно заседание, какви гаранции имаме, че останалата част от това законодателство, с която още не се, сме се занимавали, няма да изпадне. И че ще продължим да работим. Знам, че това е трудно за вас. Знам, но би могло да има някаква декларация от страна на съвета. И това мисля, че е минимума, който трябва да свършим и то с голяма скорост, ако искаме да действаме по този начин. Благодаря. Колежката Дагмар от Берент е известна с а, е, своя прям подход. Ребека Тайлър има сега е, думата. Благодаря ви. Зависимостта от алкохол – е свързана а, с 6 хронични заболявания, като диабет, заболявания на черния дроб и други. В Гърция, господин министър, се изчислява, че 1,3% от жените и 1,5% от мъжете са зависими от алкохола. Европейския съвет постоянно настоява, а, че е необходимо да има по-сериозни мерки във връзка с вредите от алкохола. Комисията предвижда план за действие, който ще приключи по време на вашето председателство. Как възнамерява председателството да допринесе за оформянето на този план за действие и как ще гарантирате ангажираността на съвета а, и по-специално на държавите членки да прилагат този план? Благодаря. Никос Хризогелос от името на Зелените има сега думата. Желая ви много успех, господин министр, в работата по тези много тежки теми, по които ви предстои да работите. Моята държава се е, бори в момента с големи проблеми. Вие сега ви предстои да решавате европейските е, проблеми в Гърция. Има 3 милиона души, т.е. им голям процент от населението, които нямат здравни осигуровки и не могат да ползват здравна помощ. С други думи, това са хора, които не могат да се възползват от системата на здравеопазване, а това са хора, които дълги години са плащали в тази система. Преди известно време бяха затворени три болници, в много региони липсват лекари. Има и проблеми с а, реформата. Много деца не се иммунизират или се иммунизират по частен път и за това ми се иска гръцкото председателство да реши проблемите не само на Гърция, но и на европейско равнище. Една от темите, с които се занимават е, е, е, зелените е проверката на състоянието на системите за здравоопазване, защото това е нещо, което засяга не само Гърция, Испания или Португалия, а е проблем, а, с който се сблъскват а, и останалите държави, когато правят реформи, например Германия. Тоест трябва да видим а, много а, точно как се правят реформите и да видим дали не могат да бъдат включени повече гражданите. Да видим, а, а, да направим така, че да има сътрудничество не само между министрите на европейско роднище, но и между а, организациите, които се занимават с здравеопазването. Много министри представиха данни, които показват, че кризата е засегнала не само а, Гърция, Една част от тези данни се отнася до по-уязвимата част от обществото и здравеопазването. Имаме данни не само за държавите в криза, но и за Франция и за Белгия, например. И с други думи, имаме цялостна картина на ситуацията още една тема, която а, ни вълнува изменението на климата и здравеопазването. В а, нашата страна а, а, имаме грипна епидемия, каквато не сме имали в Гърция. През 2015 година ще се проведе голяма конференция в Париж и се надявам гръцкото председателство с оглед на тази конференция да направи връзка между изменението на климата и здравеопазването. още един въпрос във връзка с сигурността и миграцията. Има различни митове, които циркулират в пространството, от които се възползват екстремистските е, сили. Десни екстремисти твърдят, че емигрантите е, носят много болести към Западна Европа. Имате ли данни за това? Има ли проучвания, защото ние смятаме, че това не е вярно? Това обаче са твърдения, които се изказват от екстремистските е, кръгове. Така че една хубава тема за работа е миграцията и здравеопазването здравеопазването. Европейските средства трябва да се използват а, и за това, за да могат емигрантите да се възползват от системата за здравеопазване в държавите, в а, които са а, отишли. Благодаря ви. Госпожа Яна Кодакис има думата. Um, Благодаря ви, господин председател. Поздравления на министъра за гръцкото председателство. Очаквам успешно такова. Знам, че вие сте способен да водите начало Европейския съюз през следващите 6 месеца. Нека да изясня нещо за колегите. Колегите казаха, че гърците са страдали. Те не са страдали, те страдат, продължават да страдат. Економиката може да се подобрява на хартия, но хората все още страдат, все още разпродават имуществото си, за да могат да преживеят. Така че нека не се залъгваме. Правителството работи усилено, но хората продължават да страдат. Мисля си за гръцките доктори, които отиват в Лондон, за да практикуват. Като че ли има изтичане на мозъци в това отношение, което е много жалко за Гърция. Бихте ли могли да ми кажете следното? Имайки предвид проблемите, пред които бяхте изправени през последните три и повече години, как възнамерявате да използвате този натрупан опит в рамките на гръцкото председателство, имайки предвид, че много държавите членки имат економически проблеми? Какво ще направите с тези реформи? Как ще се справим с а, мерките на строги економии, които бяха наложени. Вие упоменахте а, иммиграцията в контекста на здравеопазването. Знаем, че а, не винаги границите ни са сигурни, има много нелегална иммиграция. Как възнамерявате да се справите с това? Как ще се отрази този приток на иммигранти и е, как ще се отрази това на здравеопазването в държавата. Знаем, че в Обединеното кралство имаше е, проблем. За какви заболявания а, е, говорим? Какви заболявания очаквате да възникнат? Какво възнамерявате да направите като реформи? Благодаря. E. Благодаря за ГУА, e, господин Георгиус Туса. Благодаря ви. Политиката, която описахте, върви против хората. Против техните интереси. Преди капитализма да се появи, тази система се прилагаше без значение е, за кои а, държави говорехме. Тоест, а, системата се прилагаше без значение каква беше задлъжнялостта на страните. Предполагаме, че това ще доведе до економически растеж. Но подкрепяме най-вече големите бизнесмени. Това води до монопол. Здравеопазването е наистина кокошката с златни яйца за инвеститорите. Искам и се хората да разберат в какво тежко положение се намират гърците в момента. Тази политика е за гръцкия бюджет за 2014 година. Имаш изключително много разходи за сектор на здравеопазването. Приблизително 90% от бюджета се изхарчиха за здравеопазване в сравнение с 2013 година. Държавните болнични заведения трябваше да намалят разходите си до 30%. Фармацевтичните компании също трябваше да намалят а, а, разходите си. Имаше много съкръщения на средства за сектора на здравеопазването. Мисля, че всички ние осъзнаваме, че тук под въпрос са много пари 1,8 милиарда. Това неизменно ще се отрази върху качеството на предоставените здравни услуги. Това подкопава здравето на работещите. Друг много важен въпрос са 1,5 милиона безработни. Тези хора в момента нямат здравна осигуровка. Недостатъчното финансиране на болничните заведения и недостатъчното финансиране на системата за социално осигуряване се отразява неизменно на всички. Постоянният персонал се заменя с временен такъв. Трудовите условия непрестанно се влушават, което неизменно се отразява и на качеството на предоставените здравни услуги. През последните три години се увеличиха разходите за лекарствени продукти с 27%. От това печелят само фармацевтичните компании. Бих искал също да посоча следното. Тази политика се следва навсякъде в Гърция. Необходимо е гражданите да имат здравно осигуряване – мерките е, за здравеопазването е, е, засягат всеки един отделен гражданин. Ние настояваме системите да са такива, че за всички да се осигурява първично здравеопазване и всякакви комерциални разсъждения да, бъдат, да останат е, извън системата. Е, благодаря ви за прочувствената а, реч, а, може да говорите малко по-тихо, защото има микрофон и високоговорители все пак. А, това беше първият тур от а, въпроси. Сега ще ви помоля министъра да отговори на поставените въпроси, след което минаваме на втория тур от въпроси, понеже много колеги поискаха думата. Искам да благодаря на всички колеги, които зададоха въпроси и ще започна с въпроса на господин Лиз. Кризата наистина постепенно се преодолява. Това е така. През миналата година Гърция успя да осъществи неща, за които аз началото на кризата изобщо не вярвах, че ще успеем да постигнем. А, постигнахме това обаче с цената на големи жертви от страна на а, а, всички гърци. 30% от нашия БВП загубихме. Всички гърци загубиха това е много лесно да се каже, но когато а, а, живеем в тази ситуация всеки ден, ще видим с колко много трудности е свързано с това. Резултатите са постигнати не на последно място и с подкрепата на Европейския съюз. Гърция се превърне в символ на кризата в Европа, но Гърция според мен може да бъде пример и за това как кризата може да бъде преодоляна и как може да се тръгне към едно по-положително бъдеще. Това искам да допълня към онова, което казахте. При използването на генерични лекарства, действително, Гърция се използват много малък процент такива. Взели сме мерки и делът на генеричните лекарства не непрекъснато нараства. Сега сме достигнали 21% и искаме да продължаваме, докато стигнем 30 процента. Ние намалихме цените за генериците. От друга страна създадохме стимули за лекарите и аптекарите, които да могат да е, изписват и да препоръчват повече генерични лекарства. Също така провеждаме кампания, с която да гарантираме, че генериците постигат същото действие, както и оригиналните лекарства. По отношение на медицинските изделия, госпожо Ротперент, за гръцкото председателство това досие е от първостепенен приоритет. Наистина трябва да раздвижим нещата по това досие. Се надяваме да успеем да постигнем консенсус защото виждаме какви са последиците от настоящото нерегулирано положение. Смятам, че е в интерес на всички нас това да не продължава по същия начин, досието да не се отлага за бъдеща период. Надяваме се да има готовност за работа и да успеем да постигнем въпрос по отношение на ДНК тестовете. Работи работна група, работи се по темата, няма за сега резултат. Темата Темата е сложна, не е лесно и няма да бъде лесно. Госпожо Рот Берент, знам, че много се ангажирате по тази тема, много уважаваме вашите усилия. Знам, че от страна на някои страни членки е, има съпротива. Те се опитват да задържат, да спрат работата по тази тема, но гръцкото председателство обявява тази тема за първи приоритет. Вече имаме първи е, резултати. На 27-28 януари ще заседава работната група, ще заседава още веднъж на 12 февруари и се надявам е, тази работна група да приключи работата средата на февруари и да сме в състояние е, съвсем конкретно да ви информираме за това докъде сме стигнали, до каква степен сме напреднали и до каква степен са се сближили позициите на страните членки. На едно мнение сме с вас, когато става дума за специалните нотифициращи а, органи, защото това засяга една много специфична проблематика и трябва да успеем да постигнем баланс. А, баланс а, между един регулиран пазар една достатъчна прозрачност и сигурността на пациентите, защото сигурността на пациентите трябва винаги да бъде наш първостепен задач. От друга страна обаче не бива да допускаме да загубим нашите конкурентни предимства. Надявам се е, да има добра воля, да има желание за работа и да постигнем напредък. Ако имах повече време, щях още повече да ви говоря по този въпрос, но това, което мога сега да направя е да ви уверя, че в най-добрия европейски дух ще направим всичко, което е по силите ни. Засегнахте въпроси за реформите в Гърция. Проведохме реформа в здравеопазването. Аз не вярвах, че тази реформа може да бъде проведена толкова бързо. Трябва да ви кажа, че е, е, работната група и е най-вече господин Райхенбах много ни помогнаха. Имаме усещането, че Гърция усилено провежда реформата. Госпожо Тайл, Тайлър искам да се съглася с вас и да кажа, че превенцията е най-добрият начин за борба с злоупотребата с алкохола. Има мерки и кампании, които се провеждат в населението, насочени най-вече към младите хора. а, опитваме се да представим а, а, план за действие за подобряване на информираността относно отрицателните последствия на злоупотребата с алкохол. Искам да ви уверя, че Гърция не е страната с най-големи проблеми в, в тази област, така че не разполагаме и с най-добрия опит. Към господин Хрисогел. Трябва да започна малко от по-далече. Вие засегнахте е, въпроса за миграцията. Ние вярваме в европейската солидарност, вярваме, че човешките права на мигрантите трябва изцяло да бъдат спазени и гарантирани. Ние не искаме мигрантите да се окажат лишени от всякаква подкрепа. Е, Гърция е, е, е, и останалите страни от региона се борят с големи потоци от емигранти, защото ние сме първите държави, в които пристигат емигрантите. Гърция и останалите съседни страни са засегнати от емиграцията, но смятаме, че това е европейска тема, засягаща темите за човешките права и за здравеопазването. Гърция а, за момента не е в състояние сама да се справи с а, този проблем. Имаме нужда от подкрепата на останалите а, държави. По отношение на заболяванията, които са се появили в последно време, например туберкулозата, за която говорихте, Световната здравна организация а, говори и за друго заболяване, което се е появило детския паралич. А, може би защото много от децата не се иммунизират или защото живеят твърде далече от центровете на здравеопазването или нямат съответните средства да се иммунизират. И това са заболявания, които наистина са се появили, но не в този размер, в който някои вярват и смятат, че са се появили. Има болести, които 20-30 години в Гърция вече не съществуват, не съществуват и в Европа. Това се обаче за разни болести, е, които лесно се е, разпространяват и ако се появят случаи на такива заболявания, те трябва да бъдат е, третирани на европейско равнище. В гръцките болници се лекуват много емигранти, дошли в Гърция през последните години, нещо, което още повече затруднява нашата ситуация. Някои политически кръгове се опитват да представят този проблем, като проблем появил се по вина единствено на емигрантите. Не бива да изоставяме емигрантите, не бива да допускаме да се извличат политически дивиденти от тази ситуация. ОСР има проучвания, ние също имаме проучвания, които в никакъв случай не свидетелстват за проблем с иммунизацията в Гърция. Програмите за иммунизация не са а, ограничени. Института а, Пастьор а, предостави допълнителни 3 милиарда евро, за да могат да бъдат запазени програмите за иммунизацията, така че ние не сме никак зле по отношение на тези програми. Що се отнася до отражението на климата върху здравеопазването, тази тема е много интересна. По време на гръцкото председателство със сигурност ще работим по тази тема. Това, което вие казахте, беше много интересно и измененията на климата за сега не засягат Гърция в тази степен, както засягат другите държави. Ние продължаваме да имаме много слънчеви дни, което е причина за това, че много от болестите може би не засягат Гърция. Темата обаче, която поставихте наистина е важна и разбира се, че трябва да работим по тази тема заедно с гражданите. Трябва да успеем да достигнем до тях. Ще ви предоставя и писмен отговор по този въпрос. Вие казахте, че е, е кризата се усеща е, навсякъде. А когато казахте, че 3 милиона гърци е, няма достъп до системата за здравеопазване, ще ви кажа, че е, тази цифра не е вярна. Е, всички граждани е, имат достъп до тази система. Нито една болница не връща пациенти. Всички имат достъп до болниците. Е, Проблемите са по-скоро в първичното здравеопазване или пък в а, а, проследяването на а, дадена медицинска терапия или на дадено приемане на а, лекарства. А, ние се стремим да поддържаме една система за обществено здравеопазване, в която всеки грък и емигрант има достъп до здравеопазване, без значение дали има здравна осигуровка или не. Госпожа Янаконак изказа, че много лекари са мигрирали в Великобритания. Много от моите приятели също са в Великобритания. Великобритания разполага с много лекари. Един от нашите проблеми е, че Гърция разполага с 70 Хиляди лекари, на Гърция са необходими 25 000 лекари, Тоест имаме твърде много лекари и така да се каже всички гърци трябва да се разболеят, за да осигурят работа на всичките 70 хиляди. И това е една от причините за емиграция на а, много а, лекари. Мисля, че това не се отразява негативно нито на Гърция, нито на Великобритания. А, голяма част от гръцките лекари имат е, много добра репутация в е, е, Великобритания, тъй като са натрупали опит в Гърция. Тоест ние с нашата гръцка система за здравеопазване имаме събран а, а, много опит а, и ще се стремим да го споделим. Във всеки случай не смятам, че е лошо, че гръцките лекари са в Великобритания. И накрая, Реформите, които проведохме в хода на кризата, наистина гръцкият народ много пострада и продължава да страда. Не бива да говорим все още в минало време. Гърция преживя една много дълбока криза. но нямаше да можем да преодолеем а, кризата без да направим жертви от нашата, наша страна. Бяха положени много концентрирани усилия в продължение на кратко време. Чудеса, разбира се, не стават от днес за утре, но смятам, че сме на прав път към господин Тусас е, разбирам, господин Тусас, че е, вие имате различни идеологически е, убеждения, но ще ви кажа следното. Много често ние се е, е, съсредоточаваме върху проблемите и е, недостатъците в Европейския съюз. Европейския континент обаче продължава да бъде най-добрия континент за живот, с най-голямата демокрация, с е, най-доброто гарантиране изпазване на човешките права. Това е един континент, на който гражданите живеят в добри условия и не е правилно да се говори в тази негативна светлина за Европейския континент. Не бива да подценяваме това, което е постигнато с цената на много жертви от страна на европейските граждани, с цената на много си. Вашата партия, но също така и други партии в Гърция забравят, че Гърция само преди няколко години имаше тройно по-високи разходи за здравеопазване, само че тези средства се разхищаваха, изчезваха и не се използваха за подобряване на състоянието. Не казвам, че вашата партия носи отговорността за това. Може би това са други партии в Гърция. Намалихме разходите за здравеопазване, обвързахме това с а, а, реформи, защото разходите трябва да се намаляват не за сметка на качеството. Констатираме, че в момента работим с по-малко персонал, но онези, които работят, с много по-малко пари работят много по-ефективно. Така че нещата не са толкова черни, колкото вие ги представихте. И още нещо за реформата на първичното здравеопазване. Нашата цел е всички граждани да имат достъп. Втори тур на въпроси. Сега ще прочета кой е поискал думата, за да съм сигурен, че никого не съм забравя. Господин Петерле, Естрела. Колега Шлютер, die Хипнер, Ребека Тейлер, нахмал. Dann äh, nochmal der Kollege Bokosch. Habe ich jemanden vergessen? Правил ли съм някой? Не? А, не се очудвайте, е, че е, тук се разхожда екип от оператори, т.е. колегата Хибнер. Господин Петър ли има думата? Гос ваши влади к новим Господин министр. Господин министр, бих искал да поздравя вас и правителството за положителната тенденция на растежа. Като съпредседател на групата по здравеопазване и член на специалната група от депутати, които се борят срещу раковите заболявания, се зарадвах, когато заговорихте за ефективността на системите на здравеопазване в Гърция. Имам три въпроса. Считате ли, че е възможно Европейския съюз да даде своя принос в областта на здравеопазването? Второ, кои са ключовите елементи от реформите в Гърция? Бих искал да знам какво сте направили, за да подобрите ефективността на системата на здравеопазване. Кризата ни накара да се насочим най-вече върху ефективността. И на трето място, какво правите в Гърция, за да се борите с раковите заболявания? Госпожа Естрела. Президент Калимера. Благодаря, господин министр. Аз съм португалка и с много интерес проследих това, което става в Гърция – ето защо искам да изкажа своята солидарност с гръцкия народ, който толкова много страда следствие приложението на програмите за економии, както беше и в Португалия. Тъй, че аз ви желая много успех за вашето председателство. Господин министр, вие вече казахте, че един от приоритетите и да се направи системата на здравеопазването по-ефикасна и по-трайна и по-надежна и да подобрите здравното състояние на гражданите. Бих искал да знае какви са конкретните мерки, които гръцкото председателство ще представи, за да успее да постигне тези цели и съм особено заинтересован, защото бях докладчик на Европейския парламент относно солидарността в областта на здравеопазването. Идеята беше да се намалят не, неравноправието, да се намали неравноправието в Европейския съюз. И независимо от това, което казахте, че в Гърция всички граждани имат достъп до здравеопазването, действителността е, че следствие кризата системата на здравеопазването и в Гърция, и в Португалия, и другаде изключва все повече и повече граждани, които поради економически причини, защото имат повече по-низки приходи, дори намалени с 30% или до 30% в някои случаи, тези хора нямат достъп до лечебните средства и до грижите, от които имат нужда. И през 2011 година Европейската комисия обнародва информация, е, според която голяма част от европейските граждани нямат достъп до здравните услуги поради при цени или разстояние или пък време, което трябва да чакат. И тези отрицателни тенденции засягат изключително силно жените. Ето защо с тези економически трудности, условията за живот са силно засегнати, както и здравеопазването. И господин министр, аз имам един конкретен въпрос. Как гръцкото председателство ще способства да преобърне тази тенденция, този сценарий и да намали неравенството в областта на здравеопазването в Европейския съюз. Господин Комуцако се следващи оратор. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще имам същото време, с което разполагаха и колегите от ГУЕ. Така. Желая ви много успех по време на вашето председателство. Надявам се да бъдат амбициозни. А, защото е вашето председателство съвпада по време с изключително тежките стъпки, които се предприемат в Гърция и в Европа за преодоляване на кризата. Закон законодателната програма, изобщо работата на председателството е притиснато от времето. Вие имате само 3 или 4 месеца а, работа и се надявам да успеете да се справите с голямото натоварване. А, вие споменахте някои от темите, е, които ще засегнете. Но с поглед към европейските избори и с оглед на много малкото време, с което председателството а, разполага, а, искам да изведа на преден план един въпрос. Вие говорихте за един приоритет на вашето председателство, а, а именно свързването на две много важни теми за европейските граждани общественото здравеопазване и миграцията. Тази връзка е много важна и мисля, че трябва да поздравим гръцкото председателство, че е извел тази тема като приоритет, тъй като тя непосредствено засяга гражданите. Знаем, че в днешно време много се обсъждат тези теми Миграцията е един въпрос, който особено силно засяга страните от Южна Европа. Решаването на този проблем не може да стане чрез изключване на мигрантите от обществения живот, а чрез интеграцията е, им. Нашите хуманитарни убеждения, нашата култура не може да допусне изолирането на емигрантите. Трябва да действаме, защото ни е необходимо европейско решение на проблема, което почива на солидарност. Много е хубаво, че започвате е, тази дискусия. Можем ли да разчитаме, че ще бъде постигнат е, консенсус относно една обща политическа рамка, тъй като въпросът е много, е, много комплексен, много многопластов. пластов. Знам, че не можем да приемем законодателство в оставащото ни кратко време, но ще бъде е, много важно да постигнете някакъв напредък, е, е, за да можем до края на вашето председателство да разполагаме с рамков текст, по който да продължи да работи новата комисия и новия парламент. Следващия оратор Каршлитър.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 Имаме голяма липса на акушерки в Швеция, така че приветстваме с добре дошли всеки, който би искал да дойде у нас. Много говорихме за Гърция. Също бих искал да задам въпрос във връзка с законодателния акт, директивата за тютюневите продукти. Тя съвсем скоро ще бъде приета и ще ни спести много проблеми в борбата с тюнеопушенето у нас. Надяваме се, че директивата ще бъде подобаващо прилагана във всички държави членки. Бих искал да се спра на химическите вещества и техните. Е, промени в ендокринната система. Възнамерявате ли да направите нещо по време на вашето председателство? Ще окажете ли натиск върху комисията, за да направи тя нещо в това отношение? мисля, че проблема идва от това, че има много голям период от време, който изтича между заразяването и видимите последици. Във връзка с етикетирането на алкохола. Струва ми се, че има погрешно разбиране сред хората за ефекта на алкохола и връзката с рака. Високата степен на алкохолизъм, също води до съответните проблеми. Какво ще кажете във връзка с етикетирането на алкохолните продукти? Комисията възнамерява да преразгледа въпроса следващата година. Така че какво е вашето мнение по въпроса? И, е, и накрая още нещо, съвсем накратко. Говорихме за цената на лекарствените продукти и вие самия се спряхме на този въпрос. Разбира се, че имаме възможност за въвеждане на задължителни лицензии. В някои случаи в Гърция се използва този инструмент. Но с оглед на по-голямото новаторство, вместо да имаме патенти, които струват скъпо и забраняват достъп до лекарствени продукти, които вече са били измислени, възнамерявате ли в рамките на вашето председателство да обсъдите въпроса за ценообразуването? така че да се даде възможност за новаторство. Веднъж след като нещо навлезе в публичния сектор, цялото това знание си остава в публичния сектор. И а, нека да се даде възможност някой да плати цената веднъж за патента, но след това най-бедните и най-богатите държави също да имат достъп до този лекарствен продукт, а да не трябва да чакат 20 години, за да се произведе съответното генерично лекарство. Вие какво намерате да направите в това отношение? Dziękuję bardzo. Witam pana ministra bardzo, bardzo serdecznie i przyznam się, że... Благодаря много. Добре дошъл, господин министр. Трябва да кажа, че това, което казахте относно солидарността е наистина много важно. Ние сме едно поколение, което не сме познавали войната и като че ли нещата са, бързо се забравят. Искам да се върна на това, което казахте, господин министър. Вие само леко засегнахте тези теми, но не развихте темата. Става дума за устаряването на населението в Европа. Знаем, че това е проблем. Знаем, че населението устарява и по един или друг начин трябва да се подготвим за това хората, които ще живеят вече по-дълго, да могат да се ползват от здравни услуги, за да може те да бъдат обхванати в, по време на тяхната старост и да живеят в добро здраве. Струва ми се, че това е много важно. Вие също споменахте балансираните програми в областта на здравопазването и смятате да преразгледате тези програми. Предвижда ли се също да се изготви някаква европейска програма, която да може да се прилага във всички държави членки, която да може да бъде една изходна точка, разбира се, с, като се вземат под внимание националните специфики. Например, страните, които имат повече средства, могат да задълбочат тези програми, други могат да прилагат програмата в по-лег вариант, но идеята е да няма полска, шведска или френска система. Да има една европейска система. Благодаря. Един допълнителен въпрос от Ребека Тейлър. Благодаря, господин председател. Въпрос от името на Крис Девицън, който за съжаление не може да присъства въпроса за качеството на въздуха и връзката между сърдечно-съдовите заболявания и лошото качество на въздуха. Тази а, сутрин чух проучване, което обхващаше пет държави членки и много голяма представителна извадката. В това проучване се правеше директна връзка между лошото качество на въздуха и сърдечно-съдовите заболявания. В а, това проучване се казваше, че наличните правила за качеството на въздуха са недостатъчни, защото дори при тези нива има увреждания за хората. Кръцкото председателство ще разгледа ли въпроса за качеството на въздуха? Доколкото разбирам, има общо възражение за по-стрикни правила в това отношение. И накрая колегата Бокрош. Dankeschön, хер Vorsitzender. Е, uh, let me also Уважаеми господин министър, аз също бих искал да се присъединя към тези, които изразиха своята солидарност с гръцкия народ. Солидарност с страданията на гръцкия народ, страданията, които продължават. Изцяло съм съгласен с колежката. Същевременно обаче, уважаеми дами и господа, е необходимо да осъзнаем защо страда гръцкия народ. Понякога хората смесват заболяванията с лекарствените продукти и терапията. Не лекарството е виновно за страданията на хората, а самото заболяване. Ако не беше спасителния пакет на Тройката и Европейския съюз, Гърция определено щеше да фалира – и щеше да загуби не 25% от брутния си вътрешен продукт, а 50%. Затова ми се струва, че в парламентарна комисия пълна с лекари е необходимо да правим ясно това разграничение. Разграничение между първоначалния проблем и последващия, между заболяването и лекарството. Но разбира се, проблема с солидарността си остава. Три кратки въпроса, ако позволите сега. Първо, сътрудничеството с Турция. Гърция е толкова близо до Турция, че няма избор. Трябва да си сътрудничи с Турция по много въпроси, включително и по въпроса за общественото здравеопазване и миграцията. Питам се, сега, когато вие поехте председателството на Европейския съюз, как възнамерявате да помогнете на Турция в това отношение? Как би могла тя да ни помогне? На следващо място значението на трагедията в Сирия. Жалко е, че не целият Европейски съюз може да помогне повече на сирийските бежанци. Липсва ни политическо решение на тази криза. На мен обаче ми се струва, че Европейския съюз трябва да направи повече, за да смекчи страданията на сирийския народ и по-специално на бежанците най-вече по отношение на здравеопазването. За това бих искал да чуя вашето мнение по въпрос. И не на последно място, съвсем основателно упоменахте изтичането на мозъци а, от Гърция, лекарите, които напускат Гърция. Това е проблем на Румъния, на България, това не е типично гръцки проблем. А, проблем е и на други две много бедни държави на Европейския съюз. Много квалифицирани хора напускат страните ни, отиват в Швеция и други държави, където заплащането е в пъти повече от това, което се плаща в държавите на происход на тези хора. Имате ли предвид някаква конкретна схема, по която да запазите гръцките, румънските и българските лекари в техните държави? Danke, Herr Und jetzt möchte ich благодаря, господин Покрош. Сега ще дам думата на министъра да отговоря. Благодаря, господин председател. Ще започна с господин Петърле. Благодаря ви за въпросите. Както знаете, в Гърция сме създали една програма, заедно с работната група, програма, която се нарича Здравеопазване в действие. С удоволствие ще предоставим на членовете на тази комисия, защото програмата представлява ясен израз на солидарност в една много конкретна област и показва по какъв начин страните членки могат да подкрепят друга страна членка. Някои инициативи вече текат е, други предстои да започнат е, и се надяваме резултатите да бъдат добри. Е, например, в областта на емиграцията. Там европейската солидарност ни е задължително а, необходима. Всички е, държави, които приемат големи миграционни потоци, трябва да си сътрудничат. Проблема е общо европейски. В Европейския съвет се опитахме да направим изводи, за да видим как във времена на криза европейската солидарност могат да подкрепят държави, изпитващи големи трудности, например Гърция пациентите и техният достъп до здравеопазването, например болните от рак, там има проблеми, нещата никак не са розови, имаме много проблеми, но, например, за онкологично болните са предвидени специални мерки, за да имат те достъп до здравеопазване и лекарство. Сигурен съм, че познавате всички тези проблеми. Госпожа Старела. Bom dia. В, а, през много тежките последни три години а, а, моя народ и вашия народ изпитват подобни проблеми, тъй като нашите две държави са много засегнати от кризата и ние се опитваме да намерим отговор на а, въпросите мога да ви кажа, че е, неравното положение на пациентите в здравеопазването представлява голям проблем. Ще има специално заседание след няколко дена по о, е, тази тема. Майкъл Мармот ще ръководи това заседанието. Той се занимава с това да изгради мрежа между държавите, в които неравностойното положение е особено ясно изразено. Трябва да се подходи напълно практически, цяло практически, за да се изглади тези, е, тази неравнопоставност. какво прави Гърция? Ние предлагаме безплатно първично здравеопазване на лицата без здравна осигуровка, защото Смятаме, че хората с по-добри доходи са по-добре поставени и по отношение на здравеопазването. Опитваме се да правим всичко това с Световната здравната организация, защото за нас е важно да създадем една минимална мрежа за здравеопазване, която да обхваща всички е, граждани и страна страни членки. Е, не твърди, че всичко е, е супер, продължава да има проблеми, е, но когато има спешни случаи и всички имат достъп до здравеопазването, безработните и хората в в неравностойно положение поради други е, причини, е, имат, разбира се, проблеми, но ние се опитваме, както казах, да осигурим достъп на всички до първично здравеопазване. Господин Шлитър, за етикетирането на алкохолни напитки. Аз нямам а, проблем с това, но мисля, че с това се занимават по-скоро министерствата, които се грижат за храните. А, за нас е важен най-вече въпроса на превенцията. А, моят колега, който ще дойде след мен във вашата комисия, господин Цавтарис, ще се спрем на тези въпроси. Засегнахте също така и въпроса за новите е, лекарства, за патентите. Е, трябва да призная, че не съм започнал инициатива в тази област. Това, което казахте обаче е много интересно е, и в рамките на споразумението за клиничното лечение можем да работим и по тази тема. Има възможност за намиране на решение. Темата обаче е много комплексна, защото фармацевтичните компании инвестират огромни суми за разработването на нови лекарства, така че не разполагаме с някакъв опростен подход. Това е тема, която не сме си поставили като приоритет за нашето председателство, но е интересна. Господин Комуцакос, вие изложихте нещата такива, каквито са. Е, Гърция, аз съм убеден, че италианското председателство ще ни, е, е, ще ни подкрепи, се бори с а, огромни потоци от а, емигранти. Това е проблем, а, с който страните членки не могат да се справят а, сами. Европейската цивилизация, мисля, никога няма да допусне, да не приеме човек в нужда. Нали споделяме общи ценности? В някои държави обаче проблема с емигрантите е, е, има критични, е, заема критични размери, например в Гърция. А, и за това в рамките на нашето председателство със сигурност ще обсъдим тази тема и мисля, че можем да а, постигнем повече европейска солидарност по отношение на емигрантите. А, за да помогнем на хората, които пристигат в нашите държави, които имат нужда от хуманитарна помощ. Това е на оцелите на нашето председателство. Госпожа Хибнер. Благодаря за хубавите думи, които казахте в началото. Както казахте, нашето правителство се опита в много тежки условия да постигне добри резултати. На нито една държава, на нито едно правителство не пожелавам да се сблъска с проблемите, с които се сблъскахме ние. Застаряването на обществото е нещо, което и нас много ни засяга. Александър Велики преди повече от 2000 години е, започва да говори за застаряването на населението, защото е, е, застаряващо население означава и повече разходи за здравеопазване, а националните бюджети за здравеопазване непрекъснато се намаляват и то не само в страните в криза, а и във всички европейски страни. Трябва да свържим е, две неща. Е, които си противоречат, с други думи. Но Европа няма избор. Трябва да свърже е, работата по двете теми. Смятаме, че това е тема, която по-добре може да бъде третирана на европейско равнище, а не просто национално, тъй като това е проблем, който съществува в Европа и в целия свят, а не само в отделни държави. Госпожо Тейлър, е, вие поставихте въпроса за качеството на въздуха и замърсяването на въздуха. Разбира се, качеството на въздуха е много важно. В Гърция през 80-те години а, е, страдахме от много замърсен въздух, най-вече в а, е, нашата столица. А, през а, последните години в някои дни също се наблюдава много замърсен а, въздух а, заради системите за отопление, но мисля, че тази тема по по-скоро трябва да бъде отнесена към екологията, не толкова към здравеопазването. Разбира се, лошото качество на въздуха има отражение върху здравеопазването. Ние водим разговори относно изготвянето една, изработването на една съобхватна политика за Европа. И накрая към господин Бокрус. Съгласен съм с вас, без да, а, с, пакет от спасителни мерки, без пакета от спасителни мерки, положението в Гърция днес ще, ще да бъде много по-лошо. Ние знаем, че ако този пакет го нямаше, ние щяхме да банкротираме нещо, което още не е разбрано от много гърци. 25% от нашия БВП е, загубихме вие казахте, че ще, ще, щяхме да загубим 50%, ако нямаше спасителен пакет. Бих казал, че процентите щяха да са 75%. Така че ние успяхме да се справим благодарение на Европейския съюз. А от друга страна обаче тези резултати нямаше да бъдат постигнати без жертви от страна на гръцкия народ. Гърция е страна с много висока безработица. Младежката безработица достига 60%. А, надяваме се а, народното стопанство на Гърция отново да се изправи на крака. В противен случай рискуваме да загубим цяло едно поколение. Споменахте Турция, проблемите на емиграцията, която идва от Турция. Гърция си сътрудничи с Турция, тъй като сме съседни държави. За нас няма бъдеще без сътрудничество с Турция, независимо от политическите проблеми, които имаме с тази страна. Ние винаги сме се стремели към сътрудничество. Естествено, че имаме проблем с Кипър, който никога не бихме могли да забравим, но въпреки това се опитваме действително да работим заедно в най-различни области, в това число и здравеопазването. Имаме програма за периода 2013-2020 година в областта на здравеопазването с Турция и други балкански държави. Турция обаче, ако мога да се изразя директно, не е много а, с, готова да си сътрудничим. А, Турция подписа споразумение за обратно приемане на бъженци от европейските страни, споразумение, което Турция обаче не прилага. Турция просто не спазва подписаните от нея споразумения с Европейския съюз. А в Европа подписаните споразумения трябва да се спазват. Нещо, което Турция не прави и създава много проблеми. Въпроса за лекарите и въобще за образованите служители, които напускат определени страни от Европейския съюз. За да обърнем тази тенденция са ни необходими стимули. Ще го кажа направо. Гърция и другите страни, които споменахте, имат много различни заплати. И ако някой успее да отиде да работи в Англия, там ще получава 5-6 хиляди паунда, докато фронтната си страна би позволявал максимум 2000 евро. Така е на свободния пазар. Гърция обаче много се вълнува от тази тема, тъй като като учени напускат а, а, страните. Гърция, Румъния, България инвестират средства за да обучават а, а, своите кадри, но страната, страните не могат да се възползват от тези инвестиции, защото в момента, в който завършат образованието си, а, кадрите отиват в други е, държави. Това е проблем, който със сигурност трябва да занимава Европейския съюз. Благодаря ви, господин Георгиадис. С нетърпение очаквам работата през следващите месеци. Много се радвам, че точно Гърция поема е, председателството. Гърция е страната с най-древната демокрация, с много древна култура, страна, от която аз се възхищавам. Е, Гърция се сблъсква с много трудности, но може да предложи много положителен опит. Знам, че много граждани е, направиха огромни, наистина огромни жертви, но вярвам в това, което казахте накрая, че всички трябва да се погрижим за това, да, да не загубим цяло едно поколение, не само в Гърция, но и в целия Европейски съюз наша отговорност за това. Не трябва да се сочим един друг с пръст, а заедно да започнем да работим ние носим голяма отговорност, защото всеки човек има само едно здраве и ние за него трябва да се грижим. Много беше симпатично това, че е, се оплакваме от е, е, от дреболи, ако погледнем какво се случва на други континенти, ще видим, че не сме прави. Ние можем да преодолеем всичките си проблеми, ако подходим към тях заедно. Благодаря ви много за това. Поздравявам ви за чудесната презентация. Мисля, че говоря от името на колегите, като казвам, че винаги сте добре дошъл в нашата комисия. Ние сме е, парламентаристи и можем само да ви приканим да се вслушвате в нашето мнение.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 So, ich bitte doch jetzt alle Kolleginnen und Kollegen wieder. Нека сега всички колеги отново да заемат местата си. Моля и Световната здравна организация, и изобщо всички останали, колегата Шлитер и всички останали, колегата Род Берент, Следващата а, точка възражение по член 88 относно а, происхода на прясно ходено и замързано месо. Имаме множество колеги, които са подписали възражението. Следните. Ще им дам сега думата. Леднер Свонард има думата. that it didn't come through on the translation. Glennis, Glennis Wilman, please. Sorry, I didn't, I didn't catch that. Thanks very much. Извинете, не си чух името. Наистина, добре е, че можем да водим този а, дебат. Ние винаги сме приветствали етикетирането на происхода, включително происхода за месото. Дори САЩ по-настоящем етикетира происхода на месото, както и мястото, където е било заклано животното. А, крайно време е държавите членки и комисията да разберат, че се нуждаем от прозрачно етикетиране на месото. Дори държавите членки приканиха за това, когато избухна скандала. Това се скандала с преработените храни. Но това не въжи само за преработените храни, а и за прясното, охладено и замразено месо. Етикетирането на мястото на происход и на клане на животното е много важно това ще подобри и здравето на животните. Потребителите вече знаят, че такова етикетиране има за телешкото и говеждо месо. Тогава защо да не прилагаме същата система и за другите видове меса? като аргумент се използва, че а, понякога свинете прекарват само 4 месеца в дадена държава, понякога и един месец и това е достатъчно основание да няма етикетиране. Трябва обаче да се премахне дерогацията, която съществува по-настоящем. А, ограничаването на етикетирането а, ще има неприятни последици и за колбасите. А, нека да обсъдим въпроса. Надявам се, че Европейската комисия ще преразгледа позицията си в това отношение. Знам, че комисията е под натиск от хранително-вкусовата промишленост и от някои държави членки, но този аргумент не е приемливо решение за парламента и това не е приемливо решение за потребителите. 83% от потребителите казват, че се нуждаят от тази информация, така че това е ключова стъпка за възвръщането на доверието в индустрията, ако наистина индустрията иска то да се върне. Well, first of all, I agree with uh, what Wilmot said, but additionally, Господин Шлитър, благодаря ви. Комисията не искаше да се намали и времето на транспортиране на животните, а сега а, говорим за етикетиране на трите важни места в жизнения цикъл на а, даденото животно. Ако а, базираме дискусията си на системата, която съществува за телешкото и говеждо месо, то тогава нека да копираме тази система. В оценката на въздействието на комисията има нереалистична преценка на разходите. Въпреки това, въпреки 10% увеличаване на цената, което твърдите, че ще има, това не означава, че решението е неприемливо. Питам се. 10%. Всички знаем, че цената на говеждото месо в Европа не се увеличи с 10% заради етикетирането. Много добре го знаем. Така че същото въжи и за другите видове месо. Може леко да се повиши цената, но не и 10%. Това са изкуствени цифри, които имат за цел да няма голяма подкрепа за това предложение. След това започнахме да разглеждаме а, преработените местни продукти. В това отношение нещата се осложняват още повече. Но дори това да е така, дори да има 10% месо в дадена пица, а, и ако цялата пица поскъпне с 10%, извинявайте, но мисля, че това е несериозно. Всички ние очаквахме да приложим система за етикетиране. Знаем, че потребителите подкрепят тази идея. Дори и при положение, че цената ще се увеличи с 10%. Знаем какво искат потребителите, знаем какво иска Европейския парламент, така че да чуем какво мислите вие. Благодаря, Рената Зомер. Рената Зомер. Извинете, господин председател, бях се замечнала. Аз съм против тази резолюция и ще ви кажа защо. Резолюцията се отнася до нещо, което е станало в хода на изпълнението на регламента за етикетиране на хранителните продукти. Тогава се споразумяхме, че на комисията ще бъде поставена задачата първо да направи оценка на въздействието за посочване на мястото на происход на месо върху етикета, комисията да проучи дали това е осъществимо, на каква цена и така нататък. Комисията изпълни тази задача, очевидно много притиснато от времето. Ние поставихме много кратък срок. Всяка една оценка на въздействието много отнема доста време. Аз не бях във възторг от това, че не бяхме предварително информирани. а а просто бяхме е, поставени пред е, е, свършен факт, изготвен регламент. Е, беше извършена проверка на това дали потребителя наистина толкова много се интересува от това мястото на происход да бъде посочено върху етикета и действително ако попитате потребителя какво иска той да пише на етикета, потребителя на всичко казва да, дайте ми всякаква информация, всичко искам да знам. А ако попитаме обаче потребителя готов ли си да платиш допълнителна цена, защото това не е безплатно, потребителя а, започва да се дърпа и да казва аз не, не съм разбрал явно правилно нещата, ако трябва да платя допълнително, всъщност не искам да имам допълнителна информация върху етикета. А, за мястото на происход нещата стоят точно по този начин. Само 10% от потребителите искат такава информация предопитване до потребителите. 40% от тях казват, че изобщо четат мястото на происход. След като 40% казват това, а, е, изследователите казват, че е, е, този процент от своя страна също трябва да бъде намален, защото потребителя не винаги казва истината. Потребителя обикновено се представя в по-добра е, светлина. Изобщо потребителя е труден обект за изследване. Е, с други думи, далеч не всички, далеч не по-голямата част от потребителите се интересуват от това на етикета да бъде е, посочен място на происход. Е, Интереса към посочването на точно тази информация е едва на четвърто място. На първо място е безопасността на продукта, на второ място вкуса, на трето място цената и едва на четвърто място происхода на продукта. Потребителят сравнително слабо се интересува от това дали продукта е е от Европейския съюз или не е Европейския съюз. Така че няма голям интерес към посочване на място на происход. Посочването на място на происход би струвало а, доста а, пари, ако направим едно двустепенно посочване на происхода, отглеждане а, и а, е, клане, а още повече ще се осложнят е, нещата ако изберем тристепенно посочване, място на раждане, място на отглеждане, място на, а, на колене, още повече се увеличават разходите, административните разходи на предприятията а, биха възлезли на 25 до 100 хиляди евро годишно повече, а, което за мен е значителна сума, защото тук не си говорим за големи концерни, а за малки и средни предприятия, за властите също биха възникнали по-високи разходи, тъй като спазването на това изискване трябва да се контролира. И тук възниква въпроса, готови ли са страните членки да засилят контрола, да инвестират пари в този вид контрол? Такъв интерес от страна на страните членки за сега не е проявен. Председателя моли ораторката да приключва. Втория вариант е доста по-изгоден финансово, но 90% от разходите трябва да бъдат прияти от потребителя. Мисля, че трябва да подкрепим по-разумната опция, предложена от комисията. Затова ви моля да отхвърлите резолюцията. Дагма Род Берн, след 5 минути идва следващия министр. Uh, Благодаря ви. Не съм изненадана от това, което чух, защото всички знаем скандала с конското а, месо. Разбира се, че трябва да има упоменаване на происхода на етикета. А, но да правим разграничение между място на происход, място на раждане на животното и място на отглеждане. Всеки потребителя, без значение дали е информиран или не, ще помисли, че ако пилето е било отглеждано 4 седмици някъде, то това място може да бъде упоменато като а, а, място на отглеждане, но потребителя се интересува и от мястото на происход, на раждане на животното. За всички беше очевидно, когато решихме да приемем тези правила за говеждото месо, защото всички искаха да знаят откъде идва то. И няма никакво основание да се прави разграничение между говеждото месо и останалите видове а, меса. Ако някой твърди, че цената ще се повиши с 10%, трябва да го докаже. А, наистина, това, което правите в Европейската комисия е отвратително. Нямате никакви основания да твърдите това, което твърдите. Член 26 е много ясен. Мястото на происход трябва да бъде упоменато. И има изключения. Вие защо използвате изключенията? И защо а, махате от законодателното предложение другите видове меса? Уверявам ви, че аз в Германия ще е, кажа пред пресата кой точно желая да имате тези продукти и кой не. Благодаря, госпожа Клас. Много кратко, моля. Да, аз наистина ще бъда много кратка. Искам да напомня, че е, скандала с е, е, конете, с конското месо нямаше нищо общо с етикетирането. Това си беше чиста измама. Искам да подкрепя, което каза Рената Зомър. Не можем да документираме върху етикета цялата биография на месото, за това съм за предложението на комисията. Давам думата на комисията. Yeah, Thank you very much, uh, Mr. President. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда кратък. В резолюцията си казвате, че комисията е, е престъпила мандата си. Не считам, че това е така. Приканвам ви да а, прочетете правното основание 1169 от 2011 година ще видите, че там имаме клауза, която се отнася до говеждото месо, но в тази клауза се разглежда също въпроса, в който етикетирането на происхода зависи от вида месо. Задължителните изисквания също са различни за различните видове меса. Принципа на пропорционалност и а, на административна тежест също трябва да бъдат взети предвид. Малко по-нататък в член 26.9 виждате, че се говори директно за оценката на въздействие, която трябва да бъде а, направена. А, разглеждат се и всички аспекти, свързани с раждането, отглеждането и клането на животните. Това е във връзка с правното основание, господин председател. Разбира се, комисията изготви оценка на въздействието и в този контекст се допита до различните заинтересовани страни, до националните администрации. Опитахме се да намерим правилния баланс между необходимостта от информиране на потребителя по отношение на происхода на месото от една страна и от друга страна допълнителните разходи, до които ще доведе етикетирането. Неизменно това ще се отрази на цената, която плаща потребителя. Оценката на въздействието и проучването, проведено от външните експерти, стигнаха до заключението, че сред различните възможности тази, която предоставя най-добро равновесие между минимална цена за потребителите и етикетиране, е тази, която взема предвид държавите членки като подходящ географски модел. В този контекст да се прилага модела за говеждото месо, т.е. да се включва мястото на раждане, отглеждане и клане в сравнение с модел, в който се упоменава само мястото на отглеждане и а, клане само осложнява нещата. В случая с свинете, овцете, козите и домашните птици имаме много по-кратък жизнен цикъл. Съществуващата система за идентификация на животните не позволява това да се прави във всеки един случай, така че да не забравяме и как ще се отрази това на административната тежест. Във връзка с потребителите проучването се спря най-вече на мястото на отглеждане на животното. Взети бяха предвид статистиките на Евробарометър, които ще бъдат публикувани след няколко дни, където се казва, че голяма част от потребителите считат а, задължителното етикетиране за необходимо, като много по-малка част от потребителите считат, че етикетирането в случая с птичето месо не е необходимо. Независимите експерти счетоха, че допълнителната цена от прилагането на модела за говеждото месо възлиза на 53% повече за свинското месо и 220% за козите и, и овцете. Това означава, че ще имаме 1,3 милиарда евро повече в сравнение с опцията, която ни предлага да се упоменава само мястото на клане а, и отглеждане. Това е по цената. Допълнителните разходи, разбира се, ще бъдат заплатени от крайните потребители. По отношение на каймата и колбасите, мястото на происход може да бъде посочено на европейско или неевропейско равнище. Всичко зависи от спецификата на тези продукти. Те много често се получават от комбинирането на различни видове месо, което означава, че се нуждаем от по-простен подход, по-простен в зависимост от в сравнение с този, който използваме за говеждото месо. бих искал да ви напомня, че упростения модел може да се прилага и в сектора за говеждото месо. В заключение, господин председател, комисията счита, че не е превишила мандата си, счита, че е намерила правилния баланс между от една страна информирането на потребителя и от друга страна допълнителните разходи, до които ще доведе това – Та в този контекст това предложение бе прието с мнозинство държави членки в рамките на процедурата по изпълнение. Благодаря. Благодаря. Няма да има дебат. Министърът е тук. Днес след обяд ще гласуваме. и като мине гласуването, предстои през феврари гласуване на пленарно заседание. Сега ще кажем добре дошъл на министър, който ни чака. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си, така че да можем да продължим по дневния ред. Добре дошъл на министъра на развитието на селските райони и храните, господин Господин Цъфтарис. Ще процедираме както обикновено. Първо ще им изслушаме изложението на министъра. След това ще дам думата на координаторите за въпроси. Министър ще им отговори, след което ще направим втори тур от въпроси и ще дам думата на всички колеги. Още от сега моля колегите да бъдат кратки, за да може всеки да има време да зададе въпрос и да получи адекватен отговор. Господин министр, много се радваме, че сте тук. А, множество теми обсъждаме в комисията, които касаят и вас, например, темата за ГМО, регламента за а, посевния материал. А, ние работим в тясно сътрудничество с Комисията по селско стопанство, но сега направо ви давам думата за вашето изложение. Заповядайте. Thank you, Mr. Grote. Κύριε αξιότιма μέλη, κυρίες και κύριοι. Уважаеми депутати, госпожи и господа, за мен е голяма чест днес да говоря пред вас по повод началото на петото гръцко председателство на съвета. Искам да ви представя програмата в областта на селското стопанство и рибарството. Гърция поема председателството на Европейския съвет е, е, в един специален момент, както за моята страна, така и за Европейския съюз, тъй като се намираме в, в преходна е, фаза. В този важен момент Европейския съюз се стреми към а, повече конкурентоспособност, економически растеж и заетост на младите хора. Най-вече обаче наша цел е благосъстоянието на европейските граждани. Европейския съюз а, трябва да намери нова роля и трябва да намери ново място в сърцата на европейските граждани. Следни са приоритетите на гръцкото председателство. Насърчаване на политики и действия за повишаване на конкурентоспособността, борба с безработицата, задълбочаване на економическия и паричен съюз, провеждането на задълбочени структурни реформи, задълбочаване на интеграцията също така справяне с външно-политически предизвикателства, насърчаване на солидарността между страните членки за справяне с проблемите на миграцията. Поставили сме си цели за нашето председателство, които вървят в тези посоки. Какви са приоритетите в областта на селското стопанство и рибарството? Вие знаете, че а, а, тези два отрасъла са много важни както за заедостта, така и за економиката на Европейския съюз. В а, тези области предстоят а, няколко а, на, доклада, ще се концентрирам върху това, което е значение за вашата комисия. Сега ще премина към подробностите и ще подчертая, че тези два сектора се грижат за качествената ни храна, съобразявайки се с устойчивото опазване на ресурсите. От една страна наша цел е да опазваме природата, от друга страна да опазваме здравето на нашите граждани и потребители. Европейския съюз се радва на добър имидж в целия свят, тъй като ние спазваме строги стандарти, което означава, че нашите продукти са много качествени. През последно време всички ние реформираме общата общата селскостопанска политика. Ние искаме да екологизираме селскостопанската политика и да я направим по-ефективна. Основната цел за нашето председателство е да приведем в действие реформата на ОСП. За целта Европейската комисия трябва да изготви е, необходимите делегирани правни актове гръцкото председателство ще настоява и ще изисква от комисията да изготви делегирани правни актове в съответствие с реформираната ОСП. По този начин парламента и Европейския съюз могат да участват и да дадат своето съгласие. Едновременно с това става дума за вземане, а, е, за подобряване на някои и мерки а, е, в рамките на ОСП. А, е, не искаме да подкрепим семейните ферми в съвета Наша цел е да прегледаме един доклад на Европейската комисия, касаещ резултатите от 2007 година в областта на плодовете и зеленчуците. Тази област е много важна не само от економическа гледна точка, важна не само за растежа, но и за здравословното хранене на европейското граждане в същата тази рамка се води и дискусията в съвета за бъдещето на млекопреработвателната промишленост след отпадането на млечните квоти. Това също е приоритет на гръцкото председателство. Очакваме докладите на Европейската комисия относно реформирането на мерките, например за училищните е, програми за предоставяне на сълскостопански продукти на учениците или пък за селското стопанство в крайно отдалечените региони на Европейския съюз. Всичко това ще бъде част от нашата програма за следващите 6 месеци. Ще спомена още един доклад. Доклада за създаването на нов а, а, знак за качество на селскостопански продукти от островни а, а, региони. Що се отнася до директните продажби на селскостопански продукти, очакваме детайлираните предложения на Европейската комисия. Минавам към общата политика по рибарството. Има вече политически консенсус с Европейския парламент също така и консенсус е, е, по отношение на общия пазарен ред, консенсус по отношение на устойчивото експлуатиране на ресурсите. Е, основен наш приоритет е да постигнем споразумение относно Европейския фонд за морско дело и рибарство. Съответната работна група на на съвета а, започна вече своят работа и показва, че както съвета, така и парламент парламента общо се, интер... съвместно се интересуват от това да постигнем положителни резултати. Наша цел е до март 2014 година да можем да представим резултати. Друг един приоритет се отнася до нашето сътрудничество в прилагане на забраната за изхвърляне на излишния улов обратно в морето. Запазили сме предложението на комисията и планираме да го разгледаме още веднъж. Гръцкото пред председателство иска да продължи е, работата във връзка с изменение на е, регламента за дълбоководния риболов. ще вземем предвид и е, работата свършена от парламента. Преминавам към темата опазване на здравето на растенията и животните, хранителната верига като цяло. Съвета с голямо задоволство се запозна с пакета на комисията по тази тема. Тук става дума за здравето на растенията, животните, посевния материал и по-добрия контрол на хранителната верига. Пакета беше представен от Европейската комисия. Той засяга много сложни въпроси в отделните области, но като цяло става дума за модернизиране и упростяване на действащите разпоредби. Необходимо е по-строго и по-ефективно законодателство, защото само по този начин може да бъде възстановено доверието на потребителите. В крайна сметка става дума и за едно по стойчиво производство на храни, ако европейския съюз продължава да поставя високи изисквания за качеството на своите храни, трябва да разгледа цялата хранителна верига, защото когато се появят кризи, това е съвързано с недобро етикетиране, недобро посочване на происхода и така нататък. Пете предложения, включени в този пакет, са е, много интерес и гръцкото председателство ще ги разглежда като е, първи е, приоритет. По този начин ще продължим работата на предишните председателства. Констатираме, че Европейския парламент е постигнал голям напредък по тези въпроси. Освен това, гръцкото председателство ще ще подложи на техническа проверка отделните предложения, за да може да предложи е, компромисни текстове, които да сближат позициите на страните членки. Успоредно с това, гръцкото председателство ще следи много отблизо работата на Европейската, за да може да облегчи между институционалните преговори, които се очакват да, в следващия мандат на парламента. Що се отнася до предложението на посевния материал. Гръцкото председателство заедно с е, съвета и парламента ще работи за постигане на консенсус. Ние знаем какви са опасенията, изразени от страна на депутатите в Европейския парламент. Знаем също така, че някои политически групи а, искат да заобиколят някои въпроси, съдържащи се в предложението. съвета много внимателно ще разгледа и въздействието на предложението. Това предложение е много важно, защото в него става дума за модернизиране и упростяване на множество технически мерки, които са в сила от много време. Разбира се, е, тези предложения ще се отразят е, и на е, актовете за изпълнение, делегираните актове. Сега за разходите в ветеринарната и фитосанитарната област. Както съвета, така и парламента са планирали да работят интензивно за постигане на консенсус преди изтичането на настоящия мандат. предложението на комисията за задължителното посочване на мястото на происход на месото също е част от нашата работа. Ние възнамеряваме незабавно да започнем а, да разглеждаме предложенията, например за клонирането на а, животни. Ще се занимаваме с а, тази проблематика. Всички участват активно и всички знаят колко е чувствителна тази тема. Кръцкото председателство знае, че неодавна в Комисията по околна среда се е провел дебат по този въпрос. Много внимателно ще следим работата на парламента. Освен това, очакваме нови предложения от Европейската комисия. Ще започнем да работим по предложенията в момента, в който ги е, получим. Имам предвид предложения за лекарства за животни, храна съдържаща такива лекарства и така нататък. Част от програмата е и съответствието с договор от Лисабон. Ще спомена само една тема – алкохолните напитки. Очакваме предложение от страна на комисията и сме готови да водим конструктивен диалог. И накрая новата стратегия на Европейския съюз в областта на горското стопанство. Литовското председателство е, започна работа по тази тема. Е, прегледа на горското стопанство ще продължи сега под, горско, е, под, под кръцко председателство. Господин председател, уважаеми депутати, това беше моето кратко представяне на приоритетите на гръцкото председателство в един момент, в който имаме да се занимаваме с много сериозни теми в съвета по селско стопанство селско и рибарство. Предстоят избори за Европейски е, парламент. Е, тези избори са израз на демокрацията в Европейския съюз. ще разчитаме много на тясното и ефективно сътрудничество с Европейския съюз. Смятам това сътрудничество за а, задължително необходимо, ако искаме да постигнем а, нашите а, цели и да постигнем консенсус по някои тежки и много чувствителни теми. Ще отговоря с удоволствие на вашите въпроси и е, въпросите на депутатите. Благодаря, господин министр. Започваме. Сега ще видя кой се е записал за изказване. Криста Клас, и Жил Еванс. Habe ich jemanden? Пропуснал ли съм някого? Не. В този ред. Дагмар Ротберен. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за експозето, господин министр. Имам два въпроса по две различни теми. Е, първият ми въпрос към генно модифицираните организми и втория въпрос въпрос по, е свързан с клонирането. Това са предложения от няколко години. Предложението на Европейския парламент се провали, тъй като страните членки не бяха готови да постигнат консенсус с Европейския парламент, що се отнася до продукти от клонирани животни. Първият ми въпрос е, има ли предложение от комисията? Има предложение от комисията. Е, това предложение не съдържа нищо за обозначаване на продуктите от клонирани животни. Предложението на комисията забранява е, продажбата на клонирани животни никой обаче не възнамерява да прави това, защото клонирането на животни е много скъпо. Когато говорим за реализация на пазара, говорим за продукти на животни второ и трето поколение ако не успеем да забраним продажбата на такива продукти, е, съгласен ли сте с мен, че поне трябва в етикета да се съдържа информация, е, че продукта съдържа продукт от кодирани животни второ-трето поколение? За генно модифицираните организми, господин министр, знаете, че това е много чувствителна тема в Европейския съюз. Европейския парламент прие резолюция която трябва да гарантира да не се допуска на пазара генномодифицирани царевица Пионер 1507. Какво мислите за това предложение? Ще го обсъдите ли? Подготвени ли сте за обсъждане на предложението на комисията? Знаете, че Съда на Европейския съюз постанови, че по отношение на един друг а, а, е, проект е, не е спазено участието на страните членки и отмени решението за картофите, картофената скорбяла. Ще е, проведем включване на страните членки. Мисля обаче, че не можем да пускаме в обращение нови продукти, защото не можем да гарантираме сигурността. Много производители също мислят а, така. Например, Монсанто в момента разчита на реализация на своите продукти само в Съединените щати, но тъй като предстои да бъде сключено споразумение за свободна търговия, а, тези продукти може би ще попаднат и на европейския пазар, Искам да знам а, от вас дали е, е Царевица Пионер 1507 наистина е свързана с толкова много проблеми, че не трябва да има авторизация за нея. Колегата Комуцакос. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, добре е дошъл в парламентарната комисия по околна среда. Правомощията на нашата комисия може би ви помагат да се сетите какви ще са въпросите, които ще ви зададем. Нашата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните – Общественото здравеопазване. Както вие и всички останали знаят, наскоро имахме, бяхме свидетели на невероятни скандали, които безпокоиха и подкопаха доверието на потребителите. И в двата случая ставаше въпрос както за продукти от животински происход, така и за продукти от неживотински происход. За европейските граждани е много важно да знаят каква е хранителната стойност на продуктите. Въпросът ми е следния. Възнамерявате ли по време на гръцкото председателство да упражните политически натиск и да предприемете действителни стъпки, за да осигурите общественото здравеопазване в Европейския съюз? Предстоят много важни политически решения, може би най-важните – от историята на Европейския съюз. Ще трябва да се вземе решение във връзка с коригиращите мерки за посочването на происхода на храните. Благодаря. Госпожа Клас. Благодаря. Благодаря, че представихте вашата програма. И като го я чух, си казаха на 18 април Европейския парламент ще тръгне на избори, така че това ще намали чувствително нашата дейност. Вие сте министър на земеделието и на хранителната промишленост. И има много досиета, които се разглеждат в момента в парламента и в комисията. Говорихте за общата земеделска политика. Очакват се делегирани актове в тази област но бих искал да знае какво може да направите в областта на озеленяването. Тоест, като се говори за позеленяване, становищата са различни, но ще ви кажа какво е моето становище като член на комисията. Това не означава замразяване. Трябва да има едно трайно използване, трябва земеделието да бъде устойчиво и това е задача за вашето председателство. Това ви предстои. Освен това искам да спомена една тема, която вие не засегнахте. Става дума за използването на земеделските площи за енергийни нужди. В Европейския парламент дебатът по политиката за биогоривата беше разгледан на първо четене и сега председателството не успя да се споразумее може би гръцкото председателство да се занимае с, този, с тази тема. И когато смятате, дали смятате и кога смятате да го направите, дали смятате да е, задвижите нещата. в тази област. Всичко, което касае биогоривата, е, защото искаме да произвеждаме енергия в Европа и с биомасата и може би ще трябва да се видят какви са, как се промени използването на земите. Бих искал да знае какво може да направи Гърция в тази област и дали ще оставите това за следващото председателство. Става дума за растения. Това касае естествено комисията по селското стопанство, но все пак времето върви и мисля, че това е една тема, която заслужава да се отдели време. Не трябва да решаваме прибързано. А защо? Защо трябва да бързаме всъщност? Пожелавам ви много успех за всичко това, което ще направите за Европа. Благодаря, господин Станилис. Кирия Ибурие, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, добре дошъл. Надявам се, че гръцкото председателство ще бъде ефективно при решаването на много от спорните въпроси, които са наяве в нашия общ дом. Господин министър, знаете, че по въпросите за екологизирането не постигнахме голям успех. Имайки предвид вашата лична ангажираност в това отношение, бих искал да попитам. Какво ще направи гръцкото председателство за актовете за изпълнение? Вие ще подкрепите ли мерките за борба с климатичните изменения и за опазване на околната среда. Възнамерявате ли да използвате инструментите и механизмите, за да подкрепите земеделските стопани, в частност младите земеделски стопани, за да може те да натрупат нови знания и за да можете да предоставят услуги, които по-настоящем липсват в Европа. Как ще могат младите земеделски стопани да почерпят от опита на по-старите? Благодаря. Джил Еванс. Um, Благодаря, господин министър, за изключително ясната презентация. Едно от вашите послания беше, че трябва да работим по-близо до потребителите. От предишните няколко месеца а, разбрах, че основните два въпроса, по които хората се свързваха с мен, бяха семената и репродуктивни, семената, репродуктивния материал и ГМО. Бих искала да се спра на геномодифицираните организми. Както чухме предишния четвъртък, Европейския парламент значително мнозинство гласува резолюция, внесена от моята група, Зелените, с която отхвърлихме предложението за трансгенична царевица пионер 1507. Европейската комисия превишаваше а, своите правомощия на изпълнение. Европейския съд постанови в решение по дело за тази царевица, че Европейската комисия е действала незаконосъобразно, защото не се е допитала до компетентната комисия, след като е изменила базовия акт. От това дело става явно, че предложението е било изменено след гласуване в регулаторния комитет. Следователно, предложението се изпраща на регулаторния комитет, а не на съвета председателството внася, явно ще внесе това предложение на следващия съвет ЕКОФИН като А точка. Комисията трябва обаче да изпрати измененото предложение на регулаторната комисия, защото в противен случай отново ще имаме съдебно дело в Европейския съд. Парламентарната комисия по селско стопанство следи въпроса, така че трябва да има дискусия в това отношение. Знаем каква е силната позиция на Гърция против геномодифицираните организми, така че се надяваме, че тази силна позиция ще бъде явна и тук. Флоренс и danach der Kollege Christelo Госпожа Пилара Юсо. Sí. Muchas gracias, señor ministro, por благодаря, господин председател. И благодаря, господин министр, че ни обяснихте вашата програма, която е така наситена. Аз също ви желая успехи по време на вашето председателство. Вие сте министър на безопасността на храните и министър на земеделското развитие и може би имате много хоризонтално виждане за всички проблеми. Безопасността на храните в Европа, трябва да го признаем, е нещо много важно. Ние имаме много амбициозно законодателство и според мен това е най-доброто законодателство в света, което да позволява да се предотвратяват всякакви проблеми, свързани с храните, но не може, разбира се, да избегнем нито злоупотребите, нито е, нечестното използване на някои храни. Така че аз е, искам да ви задам няколко въпроса. Най-напред по безопасността на храните. Има много земеделци, които се оплакват и ще ви обясна. Вие ще ме разберете много добре, защото сте също от а, е, южна страна като аз където насекомите се размножават изключително бързо, много по-бързо, отколкото в северните страни. И законодателството относно пестицидите е много стикно, То забранява използването на известен брой продукти, така че сега не може да се борим срещу някои а, насекоми. И бих искал да знае как реагират гръцките земеделци. Това е един от многобройните проблеми, с които трябва да се справим, освен прекомерните разходи. И след това става дума за етикетирането и за происхода на месото. Месото, което се използва като част от някакви храни. Искам да чуя вашето становище, защото с е, законодателство, което задължава да се етикетират храните, няма да може да решим проблемите, както беше проблема с конското месо, защото трябва да се спазва не само един стандарт, а няколко стандарта, което е доста сложно. И както казваше господа, госпожа, а, госпожа директора на Санко, аз а, имам предвид за преработеното месо и като част от някаква храна. А освен това става дума за продукти от растителен происход. Това е една тема, която е доста сложна и по всяка вероятност следващия мандат ще се занимае с нея, защото дебатът е твърде всеобхватен, той е свързан с много други въпроси. Говореше се за геномодифицираните продукти, за упростяването на различните сортове и така нататък. Става дума също и за малките производители. И искам да чуя вашето становище. Най-напред трябва да се определи, що е дребен производител. Някой, който пуска на пазара традиционните сортове на местния пазар и кой е всъщност пазара и на семената. Ако успеем да определим всичко това, това ще ни позволи да избегнем много проблеми, защото има големи мулти, големи компании, мултинационални компании, които произвеждат семена, но има също така и древни производители, които вършат същата работа. И ако имаме едно слабо законодателство и законодателството не, не са направени усилия за защита на някои производители, докато ще се създаде един успорен пазар. Трябва да се защитава древния производител, разбира се, но трябва да се избегне това да бъде някакъв екран за създаване на успорен пазар. Господин Флоренц. Господин министър, не знам дали ме чувате. Поздравявам ви за председателството. Искам да почетая, че аз като германец много се радвам, че поехте председателство. Знам, че това никак не е лесно, но ще направим всичко, което е по силите ни, за да ви подкрепим. Един много скучен въпрос, който задавам от 20 години на всички министри. Взели сме ужасно много решения на европейски равнище, но много от решенията не са прияти на национално равнище. Мога да ги изброявам много дълго време. Не сте ли решили да преведете в изпълнение някое решение? Не е задължително да а, а, имаме най-прекрасните стандарти. Важното е тези стандарти да бъдат единни. А, аз се занимавам с селско стопанство, познавам а, стандартите за растителна защита а, в цяла Германия. И също какво мислите да направите по този въпрос? господин Сиголос. Ναι, κύριε Υπουργέ, ти не е епикера. Благодаря ви. Много важни въпроси бяха повдигнати от колегите, уважаеми господин министър генетично модифицираната цара Евица 1507 въпрос, който трябва да бъде решен а, много бързо. Не трябва по време на гръцкото председателство да се отваря вратата за други генномодифицирани продукти, както а, това се случваше през последните години. Да не забравяме и меда. Производителите на мед и потребителите – също трябва да бъдат защитени. Парламента гласува разпоредби за меда, резолюция за меда и сега съвета ще трябва да а, отговори на нашето запитване. Това е много важно за отношенията ни с САЩ. Бихме искали да разберем каква е позицията на председателството и на съвета по отношение на продуктите от клонирани животни. Възнамерявате ли да изготвите конкретна стратегия? Възнамерявате ли да упражните допълнителен натиск? за посочването или непосочването на происхода на тези продукти. Какво възнамерявате да направите в това отношение? Забраната за лекарствата, съдържащи никотин. Следите ли как се развиват нещата в това отношение в съвета? Разполагате ли с по-актуална информация? Благодаря. Благодаря ви. Сега да чувам министър. Σας ευχαριστώ και πάλι και ευχαριστώ όλους για τις πολύ χρήσιμες συζητήσεις για τις ερωτήσεις. Благодаря на всички за изключително интересните въпроси. Нека да започна с по-общите теми. новата обща селско-стопанска политика, новия производствен цикъл и така нататък. След което ще навляза в по-големи подробности и ще се спра на клонираните животни и генетично модифицираната царевица. Господин, в отговор на господин Комуцако мога да кажа, че дори в малки държави като Гърция има характерни е, черти. Целият Европейски съюз е доста разнообразен и всяка е, изключително разнообразен от географска гледна точка. Така че зависи дали производството се осъществява в планински регион а, е, или пък в долина. Ако не се вземе предвид тази разлика, може да се стигне до повсеместно прилагане на едно и също правило. Ние бихме искали да подкрепим идеята за произвеждане на качествени продукти. Ние подкрепихме упоменаването на происхода. На етикетите се упоменава дали продукт е бил произведен в планински регион или не. Всичко това доказва, че стратегията ни е да подкрепим качествената продукция чрез ефективни мерки. Ние ще работим в тази насока. ще има неформален съвет в Атина в рамките на гръцкото председателство между 4 и 6 май и ще се спрем именно на този въпрос. Ще помислим как стратегически да се възползваме от разнообразието, географското разнообразие в Европа. Географско разнообразие, което се превъплатява в а, разнообразие от продукти. Това е необходимо, за да може Европа да повиши своята конкурентоспособност. Мисля, че значителни ресурси в Европейския съюз се отпускат в подкрепа на селското стопанство подкрепа на производителите. Бихме искали да подкрепим екологизирането, да помогнем на младите селскостопански производители. Да не забравяме, че застаряването на селскостопанските производители се отразява на селскостопанската продукция в Европа като цяло. Затова не е изненадващо, че а, основната част от финансовите средства в новата ОСП ще а, отидат при младите земеделски стопани и към стопанства, в които а, да не се използват толкова голямо количество торове, да имаме спестяване на вода и така нататък, но не е възможно да имаме селско стопанство без фермери. Това са предизвикателствата, които разглеждаме в новата обща селско-стопанска политика. Опитваме се по-внимателно да вникнем в нуждите на производителите. Нуждаем се от по-качествена храна. Хоризонт 2020 ни подготвя за климатичните изменения. Опитваме се да смекчим последствията от климатичните изменения, но трябва да бъдем готови да ги посрещнем. Като министър на селското стопанство в Гърция бих искал да ви кажа, че в Гърция вече усещаме тези изменения. Тези климатични изменения вече се отразяват върху нашето селско стопанство. Виждаме нови видове насекоми и нови заболявания. За да може селското стопанство да бъде по-устойчиво, е необходимо да инвестираме в научна и развойна дейност. Разполагаме с достатъчно генетичен материал, което си истинско богатство и трябва да го използваме за в бъдеще ще използваме всички инструменти, без значение дали говорим за научна развойна дейност, експертен опит и така нататък. Всички ресурси, за да може знанието да се предава сред фермерите. Новаторските кластори също са важни – всички трябва да участват. Вносителите, износителите, за да може да споделят опит. На въпроса за екологизирането. Основното постижение на ОСП беше, че разходва 30% от ресурсите за екологични практики. Това показва, че институциите на Европейския съюз се вслушват в исканията на обществото и по-специално исканията на бъдещите поколения. Трябва да се вслушваме в тези, които ще ни последват. Те ще се нуждаят от чиста вода, чист въздух и така нататък. Как можем да постигнем тази цел? В общата селскостопанска политика се казва, че трябва да има обращение, че не трябва да се отглеждат едни и същи култури върху една и съща площ. Този, тази практика е много по- устойчиво, отколкото отглеждането на една и съща култура. Дълготрайните култури също са за предпочитане пред едногодишните. Необходимо е да се увеличат субсидиите за фермерите, които отчитат тези нови тенденции. Сълскостопанските производители в Европа не трябва просто да осигуряват храна за европейските граждани, здравословна храна, но те трябва също така да вземат предвид околната среда. Няма по-добър начин за производство в селското стопанство. Цената от вноса на химически торове е много по-висока, отколкото да се отглеждат екологосъобразно културите. По биопроизводството малките и средните производители. Имаше въпроси в това отношение. Както казах, в общата селскостопанска политика се предвижда помощ за малките и средни предприятия посредством упростяване на административната процедура. Предвиждат се нови процедури за производители, които надвишават даден прак. Именно по този начин възнамеряваме да подпомогнем дребните и средни производители. Същото се отнася и до веригата на доставките. Малките ферми могат директно да предоставят продукцията си на потребителите. Това е възможност, която също се вписва в тенденцията, която описах. Ние подкрепяме дребните и средни производители. на важния въпрос, повдигнат от немския депутат. Колкото по-лесно е законодателство, толкова по... законодателството, толкова по-лесно то се прилага от малките и средни производители. А на конкретния ви въпрос бих искал да кажа, че когато съкръщаваме средствата, неизменно ще се стигне до ситуация, в които трябва да се отчита спецификата на държавите членки, защото ще има и трудности при прилагането. И ще ви дам пример. задължението за разтоварване на сушата в рамките на общата политика в областта на рибарството. Дадена компания може да разтовари улова на дадено пристанище и да го претегли там. По този начин се спазва правилото. В моята държава обаче производителите, които се занимават с по-дребен улов, могат да го разтоварят на различни пристанища и в този контекст ще им, на тези производители ще им бъде много по-трудно да спазят изискванията. Ще трябва да се похарчи голяма сума, за да се оправдае едно кило уловена риба. На въпроса за клонираните животни. Разбира се, това е въпрос, който безпокои всички ни. И преди съм се спирал на него. Ако не се лъжа, комисията излезе с предложение на 9 декември. В съвета дискусията все още не е започнала но ще започне съвсем скоро. На този етап нямам какво да ви кажа от името на съвета. Председателството обаче ще работи в рамките на съвета, за да може да изпълни приоритетите си. По генетично модифицираните организми. Въпросът е много важен и от изключително значение за обществото. Както знаете, от 2010 година не е бил одобрен нито един ГМО. Вие говорихте за картофите, Но одобрението на този вид картофи бе преустановено през декември. Така че единствения ГМО, който имаме е царевицата на Монсанто. Не се очаква подновяване на това одобрение в следващите няколко години. А за специфичния случай на царевицата 1507 бе направено предложение от комисията, последва дело в Европейския съд, който ви опоменахте, ще има процедура и в Корепер. В петък ще се обсъжда въпроса в Корепер. Тогава ще видим как възнамеряват да гласуват държавите членки. Процедурата е много специфична. Тя е описана в процедурния правилник на съвета. Така че в това отношение гръцкото председателство няма свобода на действие. Ние просто трябва да спазим правилата. На въпроса за здравето на животните, и тук ще кажа още няколко думи, ако позволите, бих искал да кажа следното. Гръцкото председателство ще работи в тясно сътрудничество с парламента и съвета, за да може да се стигне до съгласие. Наясно сме с някои от опасенията, изразени от депутатите, с опасенията на политическите групи, наясно сме и с предизвикателствата, които се крият в това предложение. Необходимо е да модернизираме и да упростим съществуващите от няколко години технически мерки. Това е свързано с много труд, съгласен съм, но се нуждаем от ясни правила и правна сигурност. За гръцкото председателство е много важно да се реши дали ще се използват делегирани актове или актове за изпълнение – Ще използваме максимално времето, с което разполагаме, за да поработим сериозно по този въпрос. Не искам повече да отнемам от времето ви, господин председател. Благодаря ви за поканата. Благодаря, господин министър. Ще имаме възможност през следващите месеци да водим преговори по различни досиета. Ние като законодателна комисия все още имаме да работим по много е, теми, защото ако не е, успеем, ще прекъснем добрия ход на нещата и през следващия мандат трябва да започнем от начало. Желая ви успех през следващите седмици и месеци. Ще бъде маратон. А, а, за по-кратко време ще трябва да изминете маратонското разстояние за по-кратко време, защото ще работим само до април, след което а, не влизаме в фаза на избори. Желая много успех на вашето председателство Казах вече на вашия колега, министър на здравеопазването, много се радвам, че започна гръцкото председателство. Надяваме се нещата да вървят а, напред. А, знаем, че трябва да се работи по тежки а, проблеми. Подкрепям Гърция с удоволствие. Лично ходя в Гърция на почивка. Желая ви много сили и много успех и успехи и на Гърция.